и ще приложим а, допълнителните знания при а, реализирането на бъдещата програма Invest EU. Приветствам становището на Европейския парламент а, а, за програмата Invest EU. Тя продължава успешния модел на а, фонда EFSI. Има и някои промени, които ще направят управлението по-ефективно и програмата InvestEU още по-успешна. Ние имаме и външно финансиране. 55 години наред ние подкрепяме и трети страни с минимални инвестиции а, ние предлагаме иновативни решения за публичния и частния сектор. Ангажираме се в проекти вътре и извън Европейския съюз в всички сектори на економиката а, по цял свят. А, това е а, външната и вътрешната страна на нашата дейност. Например, създаваме а, работни места на а, местно ниво, в Африка. Обръщаме специално внимание на младежите и жените. В същото време в Азия и Латинска Америка реализираме проекти в областта на климата. Следим политиките в съседните държави и отговаряме на приоритетите на Европейския съюз с пакета за Украина, например. Имаме инициатива за Западните Балкани за създаване на повече устойчивост. Също така подпомагаме държавите на происход и държавите на транзит на мигрантите. В финансовата архитектура на Европейския съюз има нужда от повече координация и иновативни инструменти и решения финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка се развиват с изискванията и отчитаме исканията на политиците. Климата в Европа се промени. Има много несигурност във връзка с ръководството, с управлението на САЩ. Китай поема лидерската позиция – а, това понякога защитава идеята за многостранност. Трябва да решаваме и тези глобални проблеми. И за това ни трябва а, силна финансова ръка и силна ЕИБ. Ще се постараем да участваме активно в финансовата архитектура в периода след 2020 година а, и ще се получим от FC за InvestEU. И в момента работим активно върху а, инвестициите извън Европейския съюз. Съгласна съм изцяло с госпожа Капел, че сме постигнали повече в областта на прозрачността и отчетността в момента развитието е много положително. Ще продължим да работим така. В момента се опитваме да постигнем единни стандарти с другите финансови институции, които предоставят кредитиране. Всичко това се отразява на ежедневието на нашите граждани. По отношение на избягването на данъци, инвестираме много време в борбата с тези практики. Ние сме изключително бдителни да не се злоупотребява с нашето финансиране. И накрая един проблем, който ще ни занимава още време, ще има последици, свързани с напускането на Обединеното кралство Европейският Обединеното кралство престава да е част от ЕИБ. Това има институционални и финансови последици. И в тази връзка благодаря за това, че Европейския парламент прие промените в статута на ЕИБ във връзка с отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. 40 милиарда евро по-малко ще има в бюджета на ЕИБ. Това ще означава 100 милиарда по-малко кредити, които ние можем да дадем. В съвета на директорите са представени всички държави и ще се опитаме да работим толкова добре, колкото и преди напускането на Обединеното кралство. Ще увеличим основния капитал и вноските на държавите членки към ЕИБ. Така че се надявам да имаме споразумение за запъване на празнотата в капиталите ни преди оттеглянето на Обединеното кралство. За съжаление, всички ще загубим от Брексит и ще се опитаме да ограничим щетите а, възможно най-много. Много благодаря за този дебат и за вашето внимание. Много благодаря, господин председател. Сега от името на Европейската комисия а, давам думата на господин Катайнен. Благодаря, госпожо председател господин председател на банката. Благодаря специално на Европейския парламент за този доклад и изрично благодаря на автора на доклада, госпожа Барбара Капел. За нас е, е важна значимостта, която се отдава на наблюдаването на ЕИБ, която е толкова важна за изпълнението на нашите политически приоритети. Тази банка е незаменим партньор за изпълнението на европейските политики вътре и извън Съюза. Освен това, Банката е доказала своите способности. Успешното изпълнение на FC е чудесен пример за това, че тя се възползва от новите възможности и преформулира бизнес моделите си, така че да се попълват празнините, от които все още страда Европейския съюз, особено в иновациите и инфраструктурата. Стратегическата позиция на банката в ключови отрасли беше обсъдена в контекста на 2018 година, също така и във връзка с отеглянето на Обединеното кралство. Приветствам споразумението между държавите членки по ключовите аспекти, свързани с работата на банката след оттеглянето на Обединеното кралство. Вижда се, че има силен ангажимент на акционерите, що се отнася до целите на банката. За бъдещата финансова рамка трябва да се напомни, че ЕИБ ще остане ключов партньор по изпълнението на Европейския съюз. По фонда инвестира и в Европейския съюз ние сме предложили да има подкрепяща програма, която да е приобщаваща и ефикасна. По това предложение 75% от дяла на Европейския съюз ще бъде мобилизиран. Също така ние ще докладваме за изпълнението на програмата Инвестирай в Европейския съюз. Ние ще използваме съществуващите програми, ще има и нови програми, свързани и с външните ни политики. Комисията предлага новият инструмент – да бъде прилаган спрямо цялата архитектура, като се опрем на натрупания опит. Също така да се работи с националните и регионални партньори. Банката ще си остане и основен партньор на Европейския съюз, що се отнася до външното кредитиране. Това въжи и за бъдещия период. По настоящем Комисията разговаря с ЕИБ и други финансови институции, за да се стигне до общ подход, за да имаме предсказуемост до 2020 година. Искам да се спра на някои от темите от вашия доклад. Първо, измененията на климата. Комисията напълно подкрепя амбициозната стратегия на ЕИБ е, защото това отговаря и на задълженията по Парижкото споразумение. Увеличено инвестиране в възобновяеми енергоисточници. Това няма как да се постигне другояче. На второ място изпълнение на данъчната политика. Тук Европейския съюз постигна безпредседентни успехи през последните две години. Има и нови изисквания срещу данъчното избягване – и финансирането и инвестициите, които не са обложени. Ние работим с ЕИБ, както и други партньори, за да има изпълнение в тази нова среда. Ще ви напомня за съобщението ни от март 2018 година, което имаше за цел да се улесни изпълнението на новите изисквания. Приветствам също така сътрудничеството между службите на комисията и ЕИБ по отношение на процедурите за работа на банката. Комисията ще продължи да работи по тази тема. Ще разгледаме и предложението на ЕИБ за преразглеждане на някои от нейните политики. Още веднъж искам да благодаря на докладчика и всеки който е взел участие по доклада, защото това е един много прецизен анализ и много задълбочен анализ на ситуацията. Много благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Пакет от името на Комисията по международна търговия. За една минута. Dank u voorzitter, beste collega's. Wij vinden dat de благодаря ви, госпожо председател. Колеги, ние смятаме, че Европейската инвестиционна банка се справя много добре със своите задачи. Тя финансира големи инфраструктурни проекти. Те не биха били възможни без подкрепата от страна на ЕИБ. Докладът разглежда финансовите дейности на ЕИБ и емитирането на облигациите позволява всяка година да бъдат събрани над 60 милиарда евро. Обаче облигациите, които се емитират, много често се изчисляват в долари трябва в Европа да можем да взимаме собствени решения за това трябва да намалим броя на облигациите на ЕБ, деноминирани в долари. Благодаря. Сега от името на политическите групи, от името на НП, господин Ланген има думата за две минути. Много благодаря, уважаеми председател Охар, господин Катайнен. Първо искам да благодаря на госпожа Тапа. Тя е свършила чудесна работа. Господин Хор, не се очудвайте, че няма никой в залата. В момента се подготвя гласуването утре в а, групите. А, когато а, Европейската централна банка, вашият колега представяше годишния доклад, имаше само двама-трима човека повече. Европейската инвестиционна банка е много важна институция. Госпожа Капе спомена най-важните точки. Ние ще гласуваме за този доклад. Успяхме в хода на работата си по този доклад да включим важните за нас точки. ЕИБ е единствената международна банка, която е собственост на държавите членки и се ориентира е, по европейските политики и стандарти. Вчера се гласува договора за напускане на Обединеното кралство. Аз самият не вярвам, че ще се стигне до Брексит, но независимо от това, вие сте се погрижили за набавяне на допълнителен капитал. Това е добре. Радвам се, че вашият обема от средства е по-голям от този на Световната банка. Надявам се, че утре докладът ще бъде подкрепен от повече хора, отколкото в ресорната комисия, защото либералите, социал-демократите се въздържаха и левицата гласува против. А, така че докладът се прие в комисията само с гласовете на ЕКАРЕ и НП. Това не говори за силна подкрепа от страна на Европейския парламент за дейността на ЕИБ. Сега от името на стилистите демократите господин Хаорегия Тондо за две минути и половина. Gracias, Presidenta. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към онези, които дадоха висока оценка на доклада и работата на докладчикът, но искам да изтъкна две идеи, които като че ли не са достатъчно отразени. И това е позицията на Европейския парламент спрямо значението на ЕИБ. Аз съгласен съм с вас, че наистина това е важен глобален фактор. Европейския съюз има наистина голяма полза от това, че ИБ позволява да се провежда политиката на Европейския съюз в различни сфери. Искам да подчертая значението на банката в дейностите и в трети държави. Задавам си въпроса дали не бихме могли да обмислим увеличаване на нашите банковски операции и займи в повечето държави. Европа има мега сила и външната ни политика до голяма степен се отслабва, защото нашето присъствие в трети държави е твърде слабо. Европейската инвестиционна банка е нещо голямо в много отношения, в много отношения и трябва да се преосмисли нашето присъствие в трети държави. И искам да уточня също така, че третите държави не са просто съседи, те ни на изток. Не всичките трети държави са на изток от нас не се говори достатъчно за Африка и Латинска Америка. Знаем, че Африка е голямо значение и е важно да започне да действа ЕИБ в Африка в контекста на промените в климата. Трябва да работи по-активно ЕИБ в Латинска Америка, в Централна Америка, в Колумбия, в други държави. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Господин Ошук има думата за една минута. Пани Преводничонца, пани Презеше, пани и панове. Уважаема госпожо председател, господин председател, от името на нашата делегация искам да отдам дължимото на 60 годишнината на банката – тази банка има много важна роля, защото тя подкрепя и частния и обществения сектор. Отчитам също така сътрудничеството на банката с националните органи, за да се избягнат данъчните измами и изпирането на пари или агресивното данъчно планиране. Тези дейности е, се допълват взаимно както беше подчертано и от полското правителство от последните три години. Но трябва също така да се каже, че Европейската инвестиционна банка би трябвало да отговаря най-вече за проектите, които са по свързаните програми. Благодаря на докладчика. Er Благодаря. Сега от името на АОД господин Корние за две минути. Госпожо докладчик, скъпи колеги, няма никакво съмнение, че ЕИБ наистина допринася за економическите дейности в Европейския съюз и извън него. Трябва да отбележа обаче и лошите последици от Брекзит. В доклада се говори много положително, но аз искам да обърна внимание на това и също така да кажа, че вие, Е и Б, не можете да се държите като частна банка, а да реагирате като инвестиционна банка. Има проекти, които се финансират в долари, като тук причините за това са ясни, що се отнася до САЩ но би трябвало вие да се борите с бедността, с измененията на климата. Това е насоката желана от Европа. А също така вашите реформи на управлението, на прозрачността на банката касаят не само вас, но и трети страни. Трябва да напомня, че ЕИБ е необходимо също така много да внимава и с новите техники, които се използват – от престъпниците. Като член на Комисията по развитие, аз искам да обърна внимание на финансирането на определени страни, особено в Африка. За мен това са проекти, които трябва да са приоритетни, защото те позволяват на държавите да могат да реализират приходи и това да води до подобряване на тяхната економика. Разбира се, този доклад е проевропейски, аз ще го подкрепя. Благодаря. Сега от името на зелените господин Екот. Има думата за две години. Много благодаря. Първо, Действително, зелените ще гласуват против този доклад. Защо? Защото имахме някои важни изменения относно работата на ИБ. Те не бяха включени в компромисите и не смятаме, че критиката ни е отразена в доклада и затова ще гласуваме против. Но искам да кажа няколко думи и за дискусията за измененията на климата и устойчивостта на климатичните изменения през ноември комисията публикува дългосрочната си стратегия. От нея става ясно, че Европейският съюз трябва да постигне нулеви въглеродни емисии до 2050 година. Това означава, че до 2040 година в транспорта трябва да има нулеви емисии. До 2040 година енергийната инфраструктура трябва да произвежда нулеви емисии. Това означава, че днешните инвестиции позиции трябва да са насочени към постигане на тези нулеви емисии след 20 години. Така че нулевите инвестиции, нулевите емисии трябва да се постигнат с инвестиции не в изкопаеми горива, а в иновации. Все още се инвестира в инфраструктура за изкопаеми горива от страна на ЕИБ не може да има такива действия, които противоречат на дългосрочната стратегия. Трябва спешно да се замислим как ЕИБ ще направи така, че няма да има повече инвестиции в изкопаеми горива. Всяко евро, похарчено днес за такива инвестиции, са в ущърп на целите ли за нулеви емисии до 2050 година и трябва да мислим бързо. Благодаря. От... Е, благодаря от името на ГУЕ. Господин Пападимулис, заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Групата на Обединената левица ще гласува против този доклад. Каква е причината за това? Причината е същата като тази, която изложи господин Екхаут от Зелените. излязохме с много конкретни предложения, господин Ланген. И вие ни критикувахте за предложенията, които направихме. Защо го направихме? Защото искаме да ускорим борбата с бедността Искаме да ускорим борбата с климатичните изменения, искаме повече прозрачност, искаме да се борим срещу укриването на доходи с цел данъчни намаления. Всичко това не бе взето предвид. Не приехте това, защото докладчикът, който е част от НС, предпочете да скалъпи едно мнозинство с НП. Това си е нейно право. Но господин Хойер и господин Катайнен, трябва да кажа, че се потупваме по гърба и се поздравяваме, не помага. Не помага ЕИБ да стане по-добра институция. Да, ЕИБ се е справила добре, но работата на тази банка трябва да бъде още по-добра, защото Европейският съюз още изостава, що се отнася до инвестициите. И ние трябва да помагаме и отвъд своите граници. Ще ви изчета нещо. ЕИБ не успя да постигне цели, които да са измерими, за да се види дали са успешни или не. Още Оскар Херикс го каза преди година, това, което току-що цитирах. Той е член на Сметната палата. Той комунист ли, е, господин Ланген, също и него ли ще наречете ляв? Това е Сметната палата на Европейския съюз. Не мислите ли, че трябва това поне да се вземе предвид? Благодаря ви. Благодаря от името на СПД, господин Калван. Имате една минута. Uh, uh, madam president it's an astonishing reflection on the eu's. Изумителен извод, който може да се извадим за Европейския съюз, за антиамериканските намерения и настроения. Изключително безсмислено е Европейската инвестиционна банка да, да привлича средства от глобални инвеститори без да конвертира валути от една в друга. При все това, обаче, те намалиха зависимостта си а, и упованието си на американската разплащателна система. Недоверието на Европейския съюз по отношение на американската външна политика и а, авторизирането на ЕИБ да а, дава кредити на Иран. Нарушаването на санкциите не е било достатъчно за вас, а искате още веднъж да го направите. Така не се градят отношения с най-важния ви съюзник. Подобно, след Брексит, Обединеното кралство ще, ще ви бъде основен и най-добър приятел, но а, а, вие излизате с предложение за споразумение, което а, цели да анексира Северна Ирландия. А Северна Ирландия ще си остане част от Обединеното кралство. Председателката прекъсва оратора. Uh, Трябва да вървим напред, защото вече е, превишихте времето си с 50% и ако когато го правите, създавате трудности за колегите, които са след вас в списъка. Господин Жан-Люк Шапхаузер, една минута. Благодаря, Барбара, за този чудесен доклад. Това беше подчертано от всички, но аз ще се въздържа по отношение на господин Уер. Аз ви Опреквам в липса на смелост. Опреквам ви за това, че вие не сте адаптирали банката към особената ситуация, в която се намира. Нека да вземем за пример Филип Майштаб, който през 2012 година дойде тук. Какво той предложи? Да се финансира пазара, за да се намери директно финансиране от Централната банка, което е адаптирано към проектите и това създава огромен капацитет за финансиране. И второ, това, което беше предложено е да се създаде агенция за инвестициите, свързана към Европейската банка, за да финансира проекти, които не са а, на пазара и са в зони, които са по-бедни. И това е в полза на хармонизацията между севера и юга. Така че а, какво се получи накрая? Още по-голяма ножица между севера и юга. Така че трябва да се адаптира инструмента към новите европейски предизвикателства. Фернандес, ока, hyvä, teilläkin on минути. Господин Фернандес за две минути. Добър вечер. Благодаря, госпожо председател. Планът Юнкер има няколко цели. Сред тях насърчаване на търсенето в времена на економическа криза. Искаме да се инвестират също и инвестициите обаче във времена на економическа депресия – сега стигнахме до втория такъв фонд Инвестирай в Европейския съюз, Инвест EU. И затова бих казал следното. Мисля, че на хоризонта виждаме трудности и трябва да ги предугадим. Този план ще има ли антициклично измерение? Ще доведе ли до една постоянна система за инвестиции? Ще може ли да бъде по-активна ЕИБ. Ще е по-добре тази банка да има повече капацитет за инвестиции. Но липсата на антициклично измерение, според мен, представлява проблем. И затова исках да попитам какво мислите вие, как да върнем този антицикличен елемент към първоначалния. Има ли проблем с превода на гръцки? Всичко наред ли е? Окей. Okay. Kiitos paljon. Е, no niin, mennään eteenpäin. Благодаря. Тогава продължаваме. Господин Вайт за една минута. Аз не мога да се присъединя към похвалите на госпожа Капел и господин Хоер като земеделски стопанин от Австрия. ЕИБ дава големи кредити на страни като е, Украина, Ниполон, например, 7,2 милиарда евро оборот, е, 5, 560 е, милиона печалба през 2016 година, 2017 година 21 милиона сливания, 7,5 милиона тона томати. След това голямо количество слънчоглед също в Украина, 15 000 души персонал, 1,1 милиарда оборот и всъщност крайна сметка 85 милиона евро от Европейската инвестиционна банка. И този концерн произвежда повече от 1 милион кокошки годишно и тъй като тези кокошки искат да ги продават на европейския пазар в Словакия и в Нидерландия създадоха клонове, филиали този вид пазарен дъмпинг е, ние като европейски земеделски стопани не можем да приемам. Обяснете как да преживеят нашите семейни ферми, когато наводнявате европейския пазар с такива кокошки, отглеждани в кафези. Kiitos edustaja Vaits. Благодаря, господин Вайц. Имаме още седем желаящи да вземат думата. Много ви моля, спазвайте регламента от една минута. Преминаваме сега към спонтанните изказвания. Господин Здравски. Не оценяч oceniać господарче и банку. Искам да не правя оценка на економическите дейности на и Б. нямам достатъчно данни за това, но с удовлетворение мога да отбележа, че състоянието на тази институция е добро и ние трябва да се радваме на този факт. Искам да апелирам да се вярва повече в креативната индустрия, защото това е важно за нашите интереси. Радвам се, че инвестициите в креативната индустрия са факт, обаче все още в недостатъчен обем. Що се отнася до Украина, тя е важен партньор. Подкрепяме този партньор с европейски средства и сега въпрос във връзка с прогнозите имам. Благодаря. Господин Мария Снотис. Благодаря, госпожо председател. Господин Хойер, ще повторя казаното по-рано. Казвал съм ви го и преди. Европейската инвестиционна банка, що се отнася до Гърция, се превърна в основния кредитор на чуждестранни фирми, за да може те да дойдат и да разграбят държавните активи на моята страна. Нека да погледнем Фрапорт, например. 1,2 милиарда евро трябваше да получат, за да закупят 14 местни летища в Гърция. От тези 1,2 милиарда, 968 милиона идват от кредити. ЕИБ даде на Фрапорт 280 милиона евро, за да инвестира в летища. Защо не дадахте тези пари по-рано? Защо тези пари не ги дадохте на самото е, дружество, което управляваше нашите летища? Защо не ги дадахте, например, на нашата държава, за да ги инвестира тя в местните летища? Алфа банк, друга банка, 280 даде пак на Фрапорт. А а от вас са взели същата Алфа-банк 100 милиона на заем. Какво правите? Давате фир... на чуждестранни фирми пари, за да си купуват държавни активи в нашата страна. Защо да инвестирате? Защо получават безплатни пари тези чуждестранни дружества? Благодаря, господин Мариас. Господин Шан Кели because I'm speaking in this next section of this debate. Благодаря. Много ми е интересно това, че трима споменаха американския долар и Европейската инвестиционна банка. Мисля, че би било пропусната полза да не анализираме а, тази възможност като а, е, една възможна финансова перспектива, но също и като а, от политическа гледна точка. Трябва да знаем а, на какво се основава а, такова наше решение а, за в бъдеще. Благодаря, господин Кели. Сега давам думата на комисарка Тайнан. Uh, Уважаеми депутати, съвсем набързо ще засегна три елемента, които не бяха споменати в този дебат или поне не бяха споменати достатъчно. Те са обаче изключително важни за работата. Съвещателните услуги, операциите с дялово участие, които са нови елементи в операцията на банката и сътрудничеството с националните насърчителни банки. Това са три елемента, които са много важни когато гледаме и за бъдещата дейност на тази банка, за да бъде тя партньор в тези дейности. Имаше критични гласове, само някои такива, но искам да припомня на всички, че ЕИБ е банка, която зависи от търсенето. Тя не кара никой да взема кредити. Тя обслужва клиентите, които се обръщат към нея и искат да ползват финансови инструменти. Тоест, ЕИБ не е панацея за всички болести, които може да си представим. Те просто финансират, предоставят и техническа помощ. Що се отнася до Гърция? Благодарение на ЕИБ, МСП в Гърция успяха да получат финансиране за свои проекти. Всички знаят, че в гръцката економика има много МСП, тя почива върху тях. По причини, които знаем, гръцките банки не можаха да задоволят тази нужда на МСП. ЕИБ посредством ЕФСИ направи точно това както разбира се и посредством други свои операции. ЕБ прави много също по климатичните изменения и екологичните проекти. Банката обаче трябва да знае и какви са нейните рискове в рамките на нейния инвестиционен портфел. Тя инвестира проекти свързани с климата, но всичко зависи от клиентите – дали има добри проекти. Тоест, те не изготвят политики, те са финансовата ръка на Европейския съюз и това трябва да се признае. Благодаря, господин Катайнен. Сега давам думата на господин Хаар. Благодаря, госпожо председател. Много широка палитра въпроси и коментари изслушахме. Не знам, няма да мога в ограниченото време да отговоря на всички веднага, но обещавам, че е, в Брюксел ще се свържа с вас, всички вас, които зададоха въпрос, ако не успея да отговоря на него днес. понякога не само а, не може просто да се даде а, отговор, трябва необходим е и а, политически дебат. Например, траекторията, посоката към нулеви въглеродни емисии. Да, ние можем да даваме своя принос за постигането на цели на Европейския съюз. Над 23 милиарда сме инвестирали във възобновяеми източници през последната година. Общо над 100 милиарда за климатични изменения след Парижското споразумение и сме готови да, да правим и повече. Създаването на зелените облигации от страна на банката е сериозна стъпка по въпросите на изменението, борбата с изменението на климата. Също така си давам ясно, че по, по отношение на стандарти и критериите имаме международни проблеми, проблеми в международен план. когато издаваме зелени облигации, това не може да, са просто, да е просто за, зелено парче хартия. Трябва да има ясни стандарти. На някои международни а, конференции а, когато говорим за климатични проекти и какво се съдържа в тях, какво стои зад тях, е, си давам сметка, че не си черпим от информацията от един и същи учебник. Не ползваме еднакви критерии. Трябва да създадем една номенклатура, една таксономия, която да се разбира и да се прилага от всички международни институции. Такова нещо е правено в голяма степен. Има международно съгласие. Подобно нещо ни трябва, ни, тря, ни трябва и за облигациите за, за устойчивост. Кога се издават облигации за а, водни проекти, така че да има сравнимост на пазара? Следващия въпрос е свързан с здравеопазването и с образованието. И там много трудно е, ще е да се създадат общи критерии, така че разчитаме на вашата подкрепа, когато се сключват международни споразумения по тези, области, по тези въпроси. Една от основните промени през последните години е, че с плана Юнкер ние сме в състояние да се изправим пред предизвикателствата от настоящото десетилетие. Но а, антицикличната роля на, на банката е изчерпана в голяма степен. Не изцяло, но много вече е свършено. Сега сме задължени да се вгледаме малко по-внимателно и по-стремено в позицията на Европейския съюз и държавите членки по въпросите на, на процесите на глобализация. И губим позиции. 50 години вече държавите членки на Европейския съюз инвестират процента с толкова по-малко годишно в развойно-изследователска дейност и образование в сравнение с Северна Америка и, а, и Азия. Това няма как да не доведе до загуба на конкурентоспособност, така че е, е сериозно предизвикателство за банката а, да дава своя принос за иновации. А те започват от детската градина. дейностите извън Европейския съюз. Благодаря ви за подкрепата. Ние сме инструмент на Европейския съюз, който действа и извън Европейския съюз и мисля, че можем да бъдем доста ефективни. Някой говори за меките правомощия, но затова ни трябва мандат, който да изпълняваме. В момента мандата на банката е под голяма заплаха. Ако искате да вършим повече, нямам нищо против да правим повече. Не само в Африка, но и в стратегическите ни отношения с Латинска Америка и Азия. Например, мога да дам и други примери, разбира се. С удоволствие бихме го направили, но това изисква а, укрепване на мандата за външно финансиране. И накрая Африка. Европейците трябва да мисля за това как се стигна до миграционната криза, за да си даваме сметка какви са предизвикателствата в Африка. Африка не, е, не е просто континент, който е, е важен за нас като източник на миграция. Той играе стратегическа роля и трябва да разработим политики от гледна точка на партньори на, на, на, в качеството ни на, на партньори с този континент. Благодаря ви. Благодаря, господин Хар. И накрая давам думата на докладчика. Искам да благодаря на всички за изказвания. На испанските колеги от групата на социалистите искам да кажа да, увеличаване на заемите е, вероятно би било желателно за трети държави, но няма подобен мандат. Е, аз обаче посочих, че инициативата за устойчивост е, за Южното партньорство и за Западните Балкани е увеличена до 6, е, с 6 милиарда до 2020-2021 година. И е, за мен много специална е стратегията за Африка. На колегите от групата на Зелените и, край, и е, Обединената левица искам да кажа, че 25% от заемите на банката се използват за проекти свързани с климата и във бъдеще те ще се увеличават. Аз мисля, мисля, че всички сме съгласни, че това е положително. Ако искате да смените поведението на банката, трябва да осигурите нов мандат. Господин председател Хойер, вие казахте нещо много правилно. Банката представлява добавена стойност за държавите членки. Те имат 14 милиарда е, дял и още е, една голяма сума като участие, така че е, 1000 милиарда е, общо, е, за да се направят инвестиции от 3000 милиарда. Така че всички колеги, които критикуват, нека да си помислят дали това е една добра сделка или не. Колегата Коблин, е, мога да ви кажа, че Е и Б след Брексит няма да загуби своята сила. Останалите 27 държави членки се задължиха внесеният основен капитал от британците да го заменят със собствени резерви и е, някои от държавите предложиха да се увеличи основния капитал. Това е положителен факт и за това моля колегите утре да подкрепят този доклад при гласуването. Благодаря на докладчика. С това приключвам дискусията по този доклад. Ще се гласува утре доклада. Следващата точка от дневния ред, това е докладът на господин Пирински, годишен доклад за 2017 година относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. И тук е много важно да отбележа, че председателят на банката господин Хоер ще присъства на тази дискусия. Давам думата сега на докладчика за 4 минути. Господин Пирински, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател Хор, господин комисар. Както посочи нашата председателка, много се радваме, че сте тук сред нас в лично, с лично присъствие за годишната дискусия по тази тема за контрола на финансовата дейност на Европейската инвестиционна банка. Аз отблизо следих дейността на банката от тази гледна точка и като докладчик за Комисията по бюджетен контрол и като докладчик в Сянка. Наблюдавах през последните близо 5 години. Много се радвам, че днес мога да изляза с един доклад, който надгражда над позицията на парламента от предишни години и който е получил много силна подкрепа в парламентарната комисия. Също искам да посоча, че докладът ясно заявява, че дейността по отпускане на кредити през 2017 година е 69.9 милиарда евро. И заключението на Одитния комитет е, че финансовите отчети на ЕИБ, прияти от борда, представляват една реална картина на позицията на банката 31 декември 2017 година и резултата от нейните операции, както и а, кешовите потоци за 2017 година, имайки предвид приложимата счетоводна рамка. В същото време, господин комисар, господин председателю, Докладът говори също за продължаващо безпокойство, свързано с географското разпределение на онези, които получават средствата. Една тема, която знаете, много често споменаваме последните години. И за тази година. Данните показват и доклада го подчертава, че има един много притеснителен факт. През 2017 година половината от държавите членки са получили 80% от общите инвестиции в рамките на Европейския съюз, докато другите 14 държави членки са получили само 10% от тези инвестиции. Посочвам а, това в светлината на казаното на комисаря Катайнен, до известна степен председателя Хоер при предишната дискусия. А тя е, че ЕИБ пасивно получава заявки за проекти и на базата на своята оценка финансира или не тези проекти. Това не отговаря на задължението по закон на банката да играе активна роля за балансираното развитие на вътрешния пазар и за социално-економическото и териториално сближаване в Съюза. Сега никой не поставя под въпрос е, необходимостта да има разумни и добри инвестиции. В същото време обаче ролята на банката не може да бъде сведена единствено само до пасивен получател на искания за финансиране. Има ключово изискване банката да работи, и това е посочено в съображенията на моя доклад, да е, прави оценка на нуждите редовно и цялостно, което е ключово, за да се видят какви са пропуските и бариерите в различните инвестиционни региони и да се посочат различни възможности за потенциално развитие и разкриване на работни места. Що се отнася до управлението на банката, което е в рамките на работата на Комисията по бюджетен контрол, трябва да кажа, че има все повече отклик от страна на банката, което отговаря и на резолюциите на Европейския парламент, като има повече достъп до протоколите на заседанията на различните органи в рамките на банката, подобряване на процедурите за подаване на жалби, които банката използва, и в този смисъл искам да приветствам усилията, които се полагат. В заключение обаче трябва да посоча, че все още има значителни проблеми, които са свързани с предотвратяването конфликт на интереси на членовете на инвестиционния комитет ЕФСИ, както и по-стрикни правила и предотвратяване на конфликт на интереси в управленския борт и борда на директорите, както и що се отнася до прозрачността и оповестяването на информация, посредници, както и крайни а, бенефициари, за да се избегне избягването на конфликт на интереси на 30-40 секунди говорих повече и за това ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на докладчика и сега давам думата на господин Хайер. Моля. Much, Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие за втори път да говоря пред пленарната зала. А, а, и от името на Европейската инвестиционна банка и инвестиционния фонд, е, инвестиционната група, радваме се на, на продължителна а, подкрепа. А, трябва да благодаря на а, парламентарната комисия по бюджетен контрол за този а, доклад. На 18 юни миналата година отбелязахме изпълнението на целта си от допълнителни 315 милиарда евро за социална и кохезионна политика. И до 2020 година сме на път да изпълним а, целта си за 500 милиарда. Продължаваме обаче да изпитваме затруднения. Някои от тях са свързани с предходния а, дебат. Някои от тях ги обсъдихме вече. А, последиците от Брексит, например. Това е очевидно. А, доклада на Комисията по бюджетен контрол посочва и някои вътрешни предизвикателства. Реформата в управлението и а, измерването на а, условностите и насърчаването на кохезията – Банката е начално място по отношение на стандарти за прозрачност. Следваме международни най-добри практики. И това е вярно и за. Това се вижда и в политиката за прозрачност, която актуализирахме 2015 година и предстои да, направим преглед и до година. Това е с цел борба с прозрачността и повишаване на отчетността. Също така, а, дейността ни е на много, а, за да бъде на най-високо ниво, сме а, укрепили сътрудничеството си с ОЛАФ, с омбудсмана и неправителствени организации. А, много сериозно разглеждаме всички препоръки а, и механизма за, за жалби вече действа от 10 години. А, сътрудничим си с омбудсмана и а, генералния секретар, секретар на, на омбудсмана което е, особено ни помага. Напълно а, сме а, изпълнили препоръките на комисията, а, политиката за, съответ, за, съ, за съответствие, а, където много важна роля изиграха публичните консултации. Приготвяме се за бъдещи предизвикателства и за това укрепваме управленската си структура. А, през юли Порта на директорите прие а, пътна карта за някои промени. Общо 14 а, дейности са предвидени, които ще бъдат изпълнени през първото полугодие на тая година. Няма да навлизам в твърде много подробности, но искам да подчертая една страна на, на нещата, която е свързана с доклада. Укрепваме а, управлението си на риска и а, трите а, защитни механизма в а, банка както на ниво на управленски съвет, така и по отношение на, на услугите, които банката предоставя. А, наблюдава се риска и лицето, което се занимава с това, няма да бъде отговорно за никакви дейности на първа линия. Банката върви към приключване на етичния си кодекс. Това е нещо, което е изтъквано в предходни резолюции на Европейския комитет, но също и Одитния комитет. Разглежда се възможността за въвеждането на позиция на, а, на отговорник по управлението на риска за групата укрепваме управленския капацитет и а, а, рамката на надзор. Също така от, оценяваме добавената стоеност, която пораждаме. Втория въпрос допълняемост и, а, и кохезия. Допълняемостта е от централно значение а, за банката вече, защото ако от нас няма нужда, частният сектор, ако може да се справя сам, тогава ние сме излишни. Така че е, допълняемостта не е нещо е, е, ново за нас. Но е много важно да, да, да демонстрираме, че вършим нещо в допълнение. Следи много внимателно а, допустимостта. Допустимостта е само предварително условие при а, операции, които са допустими, а, ние правим всичко възможност да дадем такъв принос, който, който да, да има значение, който да е от значение. Разбира се, е, трябва да има а, източници на финансиране, а, други източници да, на финансиране. Наша, нашия принос трябва да укрепва а, а, приноса на, на, на, на проектите, които се финансират да е ясно, че няма да могат да изпълнени в същия мащаб или в същите времева рамка. Винаги обаче се стремим да, да подобряваме услугите си, да прекалибрираме сегашната си тристълбова оценка. Дами и господа, като Европейска банка ние, ние преценяваме структурните нужди и а, а, целите за преминава преход към устойчиви финанси и климатична политика. Така че е, основни приоритети са е, е, именно тези области. Ние си даваме сметка, че подкрепата на иновациите от една страна и задълбочаването на интеграцията и кохезията от друга страна не си противоречат. Те трябва да се изпълняват едновременно. Само а, една интегрирана економическа област а, а, може да, да а, подкрепя иновациите и само една иновативна и конкурентоспособна Европа може да даде политическата основа за по-дълбока интеграция и сближаване. Подкрепянето на сближаването и, а, повишав, и, и кохезията а, е централен приоритет за банката и ще, изпо, и ще продължаваме да го следваме с секторни и, и регионални програми. 26% от нашите дейности 2015 и 2016 а 2017 29,6 от кредитите ни са за райони от кохизионната политика с 31,5% сме, сме стигнали сега и сме надвишили нормата, която първоначално сме, първоначално сме си постъпили. Над 30% са